Председателят. Джорно. Добро утро на всички. Уважаеми колеги, госпожо председател, господин председател, Добро утро на всички колеги, които присъстват. Добро утро и на всички онези, които са свързани с нас дистанционно. В началото на нашия дебат искам да изразя своите съболезнования на жертвите на коронавируса. Освен това, искам да изпратя послание към всички тези, които са болни. Пожелаваме им бързо оздравяване. Благодаря и на всички здравни работници и всички останали, които работят на първа линия в борбата срещу този вирус. Изпълнен съм с благодарност и уважение за тяхната работа, за това, което правят и за щедростта на техния дух, който им дава възможност да работят в тези много драматични ситуации. Благодаря и на доброволците, благодаря на всички, които помагат в тези трудни времена. Благодаря за хуманността на нашите граждани. Това е нашият най-голям ресурс. Благодаря на всички работници, които дават възможност на нашите общества да съществуват, да функционират. Всички, които работят в сектора на телекомуникацията, на селското стопанство, на службите за сигурност, е, хората в магазините, техническите експерти. Благодаря на всички тях. Те ни позволяват, възмо... Те ни позволяват да говорим едни с други, да сме в непрекъснат контакт. Благодаря на всички онези, които работят в различни области, които показват огромна отговорност и дисциплина, които не се оставят да бъдат победени. Благодаря им. Благодаря и на всички граждани, които спазват предохранителните превентивни мерки, които помагат на възрастните хора – на съседите, снабдяват ги с продоволствие, е, говорят с изолирани роднини и приятели и се грижат за най-уязвимите. Това са малки жестове наистина, но това са жестове на солидарност, които са много-много важни. Парламентът също изготвя хиляда яденета на ден за бездомните. Благодаря и на го, нашите готвачи, благодаря и за добро, на доброволците, които се грижат за послона на бездомните хора и на жени, които нямат под, подслон. Благодаря на колегите от Люксембург и Страсбург, които също работят в области, свързани с спешната ситуация. Благодаря им сърдечно. Заедно с вас искам да приветствам гражданите на Брюксел, Страсбург и Люксембург. Искам да им благодаря и на тях и да им кажа, че ще е чудесно да се видим отново някой ден и да работим за европейските граждани. Освен това, ясно е, нашата работа също е отцветена от тази криза. Инициативите, които предприемаме са трудни, но те се подкрепят от всички политически групи. Ние не искаме да оставим, да забравим никого. Естествено, службите на парламента няма да могат да функционират, ако не са подкрепени от ангажимента на нашата администрация и служители. Те показват огромна огромно ниво на отговорност. Благодаря на всички генерални директори, на всички и на... благодаря и на генералния секретар. Благодаря им. Благодаря на всички, които са които не се виждат, които вършат невидима работа, хората, които почистват, които снабдяват генералните директори, които взимат оперативните решения. Това са все усилия да оставят парламента отворен и функциониращ. Благодаря на всички органи, които показват, че ние, европейските институции, можем да се грижим за гражданите. Даже и в тази екстремна ситуация ние искаме да спазваме нашите ценности, ние не искаме да спираме демокрацията. Трудни времена са, това е така. Много неща трябва още да се направят, включително и една задълбочена оценка на нашето общество, след като премине този труден период. Европейският съюз се старае много да отговори на загрижеността на гражданите, да защити техните интереси. Това са наши общи интереси. По време на кризата, а и след това ще трябва да работим още повече, защото след кризата искаме да сме още по-силни. Това са огромни предизвикателства, които ще ни очакват. Европейският съюз трябва да подкрепи здравната система. Трябва да се погрижим за продоволствието и за снабдяването с медицински материали и лекарства. Трябва да подкрепим лекарите, заетостта, изследователите и най-уязвимите членове на обществото. Трябва да подкрепим предприемачите, селските стопани, рибарите. И това може да го направим само ако действаме заедно. Заедно в името на благоденствието на нашите граждани. Ето защо ще е много важно да координираме последователното отпускане на мерките, Обръщаме се към Европейската комисия и благодаря на нейния председател за присъствието и днес. Искам да помоля за координирано излизане от кризата за да избегнем неприятни ефекти от връщането на кризата. Много е важно да поддържаме жива демокра... демокрацията си и да слушаме, да се вслушваме в загрижеността на гражданите. Като избрани от тях, ние трябва да обсъждаме и да приемем днес една много важна резолюция. Резолюция, която ще даде отпор и отговор на кризата. Ще обсъдим и още някои много спешни мерки най-добрите мерки искаме да приемем. Ще говорим и за фондовете, които, с които ще могат да разполагат страните членки за справяне на кризата. Европейските граждани очакват бързи реакции, бързи отговори, за да могат да продължат със своя живот. Ние сме гласът на гражданите и трябва да сме горди с нашата задача и с това, че имаме право да вземем решение за по-доброто бъдеще на нашите граждани. Con la tornata straordinaria di oggi dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta il 26 marzo. Сесията е прекъсната на 26 март, продължава днес. Протоколът от 26 март е разпространен. Има ли коментари, колеги? Ако не, то тогава протоколите се считат за приети. Имам някои съобщения за вас най-напред. Имаме нов календар за 2020 година. На последното заседание на председателския съвет бе взето решение за организиране на извънредна сесия днес и утре на парламента, посветена на реакцията на COVID-19. Ще се обсъди парламентарната позиция за справяне с пандемията. Календарът за 2020 година е публикуван на нашата интернет страница. Също така е публикуван и дневния ред за днешното заседание. Получих и, и няколко молби за изменения. на някои документи. Регламента за изменение на многогодишната финансова рамка до 2020 година. бюджет номер 1 за 2020 година. бюджет номер 2 за 2020 година, мобилизиране на инструмента за гъвкавост за 2020 година, мобилизиране на инструмента за гъвкавост за 2020 и до 2026 година. Мобилизиране на маржа за спешни ситуации, инструмента за структурните инвестиционни фондове, въвеждане на специални мерки за справяне с кризата, специални мерки за облегчаване на въздействието на COVID-19 специално насочени към селското стопанство. Медицинско оборудване. Искам да направя следното предложение за изменение на дневния ред. Европейския съвет ще излезе с изявление, комисията също ще излезе с изявление за борба срещу COVID-19. Дебатът ще се случи до 12 часа. Гласуването за днес и утре ще се случи както следва. Първата сесия ще се проведе между 9.30 до 12.30. Първа, първите изменения за координираните действия срещу пандемията, това ще се гласува. След това ще има гласуване след 13.30 до 2 и ще се гласува регламента за многогодишната финансова рамка 2014-2020 година и измененията на съвместната резолюция за справяне на кризата. След това ще има, ще бъдат, резултатите ще бъдат обявени в 5 часа след обяд, след обяд. От 5 до 6 ще се проведе следващата сесия за гласуване. Ще се гласуват последствията на кризата. Ще се гласува от 5.30 до 9.30 ще се гласува смесената резолюция за координираните действия срещу пандемията. Резултатите ще бъдат обявени в 10.15. Заседанието ще бъде закрито в 10.30. От 9 до 10 утре сутринта ще се гласуват промените на резолюцията ще се гласува е, проекто бюджет 1 и 2. Ще се гласуват и два, две досиета за, моби, за мобилизиране на фонда за глобализацията до 2030 година. Освен това, ам, ще се гласува пакета за Корона 2 и медицинското оборудване. Гласуването ще се проведе от 12.30 до 1.30. Крайните гласувания ще бъдат посветени на проекто бюджет 1 и проекто бюджет 2. Ще има гласуване по мобилизиране на инструмента за гъвкавостта до 2030 година и а, пакета за Корона 2. Ще се гласува, ще се гласува до 1 часа. Резултатите ще бъдат обявени в 5 часа. Следващото гласуване ще бъде вероятно от 4 до 5 часа, като резултата ще бъде обявен утре в 7 часа. Четвъртата сесия за гласуване ще се проведе от 7.30 до 8.30 утре вечерта, като в 10 часа ще се обявят резултатите. Заседанието ще бъде закрито в 11 часа. Имате ли възражения, колеги? Ако не, то тогава измененията на дневния ред са приети. Преди да започнем с дебата, искам да ви кажа, че в момента че в 9.30 днес ще гласуваме. Ще гласуваме от 9.30 до 10.30. Гласуването ще е поименно. Гласуването ще се случва с бюлетини, които са изпратени на депутатите. А сега ще преминем с, към изявленията за координираните действия за справяне с кризата от COVID-19. Давам думата на Шал Мишел председател на съвет. Благодаря, господин председател, госпожо председател на комисията, уважаеми дами и господа. Това е една чудесна възможност да участваме в този толкова важен дебат, защото европейската демокрация е жива въпреки всички тези обстоятелства и това, се, това е безпрецедентна ситуация. И разбира се, че аз най-напред се обръщам към всички тези хора, които желая да подкрепя, които пряко и непряко са засегнати от тази криза, тази пандемия на вируса. И както вие направихте, аз също искам да благодаря, да изразя своята благодарност на всички граждани в Европа, които мобилизираха своите сили, които приеха всички тези ограничения, бяха ощетени от свободите си, и а, бяха нарушени нашите взаимни взаимоотношения. И разбира се, хората имаха своите съмнения, но най-единственото решение беше да си, да си помагаме, гражданите да си помагат, страните да си помагат и именно заради това ние трябва да бъдем толкова решими в европейските институции и да мобилизираме под подкрепата си помежду си. Ще ви представя няколко известна информация, за да ви покажа по какъв начин ние ще си сътрудничим с Европейския парламент и с държавите членки. Три европейски съвета бяха проведени чрез видеоконферентна връзка и нашата амбиция беше всеки ден да се подобрява координираните действия помежду ни, между европейските страни. На първо място, както знаете, Нашата цел беше да се намали разпространяването на вируса и да се предприемат мерки, които са ограничителни, които именно да ограничат разпространяването. Това са мерки, които се, имаха своето отражение също така и върху вътрешния пазар. Ние подпомагаме същевременно учените, изследователите, които работят върху изнамирането на вакцина срещу коронавируса. И нашата цел е максимално бързо а, да се подпомагат учените и съответно да се намери научно решение и подходяща терапия. Последният Европейски съвет, между прочим, а, прие мандат на комисията, а, която да предложи пътна карта с конкретни решения и препоръки да се представят, между впрочем, и добрите практики, а които да подпомагат държавите членки да се координират по най-добрия начин. И по този начин да се разработи една стратегия, която всъщност да предложи най-добрите рестриктивни мерки отразявайки спецификите в държавите членки, но реакциите да са сходни. На следващо място идеята беше да се предложи на държавите, правителствени ръководители, стратегия, по която, с помощта на която прогресивно да разработят мерки за съживяване на економическата дейност, на економическата ситуация. Защото ние заедно бихме желали да излезем успешно от тази криза и като се сътрудничам повече а, и работим по-добре, мисля, че ще се справим по-добре. И сега ще ви споделям а, четирите глави, които според мен са важни за този дебат, защото ние съвременно трябва да а, приемем решения. Според мен, първият важен елемент за да бъдем успешни с нашата нова стратегия, това е да укрепим единния пазар. По какъв начин ще успеем? Как ще го направим това? И да укрепим, да задълбочим единния пазар. Защото е, единния пазар е всъщност нашата е, най-важна сила на европейско ниво. И именно да вземем предвид цифровата програма, както и Зеления пакт, ще са, разбира се, наш приоритет и това ще бъде нашият, нашата сила през идните години. И би било много важно да изградим или да представим много задълбочена промишлена стратегия. И да не забравяме малките и средни предприятия, които са гръбнака на нашата економика. Затова ние ще продължим да подпомагаме МСП. И това ще бъдат основните елементи за нашата стратегия. Смятам също така, че кръговата економика именно трябва да се развива още повече и знаете, че е, Европейската комисия представи своите предложения, защото вътрешния пазар се разполага с този капацитет именно да задълбочи кръговата економика, както и цифровата програма, е, имайки предвид климатичните изменения, за да е, изградим силен капацитет за Европейския съюз. И мисля, че по този начин ние ще укрепим и нашата международна роля да имаме една солидна основа на европейско ниво, за да се справим успешно на международната стена. На второ място, другият важен елемент, това е разработването на силна стратегия за инвестиции. На национално ниво, разбира се, обаче и на европейско ниво. Това е нашата амбиция. И е важно, разбира се, всички политически усилия да бъдат мобилизирани да се проеме европейския бюджет. Знаете е, колко се обсъжда тази тема за европейския бюджет през последните месеци. Не е лека темата. Но е много важно да се приеме този бюджет, защото той е важен за следващите 7 години. И той ще ни даде е, възможности, инструменти, за да разработим нашите, наш, една силна стратегия. Европейската инвестиционна банка е също играе много важна роля е, е, и преди кризата с коронавируса, е, разбира се, аз бях предложил да се увеличи капитала на тази банка, да се увеличи тройно, за да може тя да насърчава инвестициите. Така че и тук солидарността е много важен елемент. И за да имаме, разбира се, да гарантираме еднакви стартови условия в всички държави членки, за всички граждани, и това е нашата амбиция, да успеем в тази посока, да се справим, справим с това предизвикателство. На трето място ще се спра на следния елемент. А именно това са външните действия на Европейския съюз. Евро... Геополитическите амбиции на Европейския съюз е, продължават да бъдат много силни. Това е наш интерес ние е, виждаме как работим през последните седмици. Разбира се, външното изменение е много важно. Това са е, специфични отношения, например, с африканските страни. И аз с различни европейски лидери разговарях, както и с е, африкански лидери последните дни и часове колко е важно в краткосрочен и средносрочен план да се пред, предложи здравна помощ на африканските страни, на нашите партньори, да се подпомогне техния капацитет и по този начин дългосрочен план да се заделят и повече средства и по този начин да запазим нашите партньорства с африканските страни. Разбира се, това е в контекста на цифровата програма, на зеления пак, на климатичните изменения и аз съм напълно убеден, че ние можем да изградим един алианс с нашите партньори през идните месеци и години. И на последно място ще се спре на четвъртия елемент в нашата стратегия, а именно въпроса за управлението както и за въпроса на устойчивостта на Европа, на Европейския съюз а именно как ще излезем от тази криза по-силни и ще имаме силата да взимаме добрите решения, да запазим сътрудничеството помежду си. Спомнете си конференцията за бъдещето на Европа. Тя няма да а, а, се загуби, а се надявам тази конференция да а, продължи да обсъжда тази тема, тъй като тя представлява едно демократично пространство за обсъждане на тези въпроси. Това е възможност за европейските граждани да участват в дебат, дебата за бъдещето на Европейския съюз. И по този начин ние бихме желали да успеем с една задълбочена стратегия, която отразява а, стойностите и ценностите на европейския проект, солидарността, свободата, това са нашите опорни точки, нашите, нашата изходна база. И за да се справим с тази криза, с тази а, ситуация, да излезем с гордо вдигната глава. И е много важно наистина да прегърнем и да следваме нашите европейски ценности. Това е движещата сила на нашия съюз. Много са предизвикателствата. Европейската история обаче всъщност е, е показала многократно, че ние сме се справили многократно с а, е, ситуации, които винаги са стрували безнадежни. Намирали сме а, е, ресурсите да се обединим да бъдем изобретателни. И това е необходимо и сега. Трябва да бъдем наистина открити и да приемаме всички мнения и идеи. И съм убеден, че като сме оптимисти и решителни, ние ще можем да живеем именно тези демократични ценности, както и вие тук, това, тези институции. Тази институция тук е гаранцията за демокрацията. Може да разчитате на мен, на Европейския съвет, за да поддържаме тесен диалог помежду си, съвместно с вас, господин председател, с Европейската комисия. Благодаря ви за а, тази, този дебат, който вие толкова добре подготвихте. И разбира се, да а, подпомагате държавите членки защото се надавам, надявам, че ще успеем в правилната посока. Благодаря ви. Не. Шуля. Вече имате възможност да гласувате на първи кръг, а междувременно ще изслушаме председателката на Европейската комисия Фондерлайн. Имате думата. Уважаеми господин председател, на Европейския парламент, господин председател на съвета, госпожи и господа депутати. Няма как е, да оталожим с думи мъката и страданието и на Европа, и на света. Освен да мислим и да се молим за жертвите и за техните близки. И да не забравяме – и в действията си да отдадем почет на техния живот. Живота на Жули, младото френско момиче, не е изживяло живота си. Ян, знаете, чешкия историк, който се бори за своите ценности. Джино, пенсионирал се италиански лекар, който се върна на работа, за да спаси човешки живот или Сюзан, която оставила апарата за механично обдишване на младите, вместо да го ползва. Помним за току-що родилата майка от Полша, която няма да види детето си да, да порасне. Младежите от Испания, чието надежди няма да се сбъднат. Няма да ги забравим. Майките, бащите, сестрите, братята, младите и старите от север и от юг, от изток и от запад, приятели, колеги, съседи, отблизо и далеч. Всяка от тези десетки хиляди лични истории отчупва къщи от сърцето ни. Но също така укрепва и нашата решимост Европа да направи всичко възможно, за да спаси всеки човешки живот. Уважаеми госпожи и господа депутати, пандемия, разрастваща се така бързо и така мащабно, не може да бъде преодоляна без истината. Истината за всичко, за цифрите, за научните констатации, за перспективите, но и за собствените ни действия. Да, вярно е, никой не беше реално готов за всичко това. Вярно е също така, че е, много не се отзоваха на време и на място, за да помогнат на Италия, когато тя се нуждаеше от помощ. И да, уместно е Европа като цяло да изкаже своето сърдечно искрено съжаление. Но да се извиниш има смисъл само ако промениш поведението си. И вярно е, че не след дълго осъзнахме, че трябва да помогнем едни на други, за да помогнем на себе си. Вярно е, че Европа сега е живото сърце на солидарността. Истинската Европа е на мястото си там и когато е най-необходимо. Е, половишите медицински специалисти от Польша и Румъния е, спасили живот в Италия, е, германски дихателни апарати е, спасили човешки живот в Испания, е, пациенти от Бергамо е, е, са превозвани до Бон. Е, Литва предлага медицински материали на Испания и така нататък. всяка медицинска техника и, и материали, за които можем да си помислим, сега текат свободно от край до край за Европа. И аз се гордея с това. Гордея съм, че съм европейка. Разбира се, все още някои сочат с пръст други, възползват се от популистски похвати, за да разпространяват непопулярни факти. Престанете престанете. Проявете храбростта да защитите правдата. Нашият съюз ще оцелее и ще бъде толкова по-силен утре, колкото по-силни сме днес. И ако се нуждаете от вдъхновение за това, вижте обикновените хора на Европа, които са си подали ръка, е, е, е, които са си подали сърца. Е, и аз им изказвам своето дълбоко уважение. Шофьорите на камиони, е, продавачите в магазините, онези по балконите, е, които ръкопляскат всяка вечер, доброволците от Португалия, които шият маски за съседите си, седем годишния гръцки пианист – композирал изолационен валс, за да порадва хората. Отдем дължимото на своите герои, на медицинските работници, на лекарите и сестрите, е, е, на е, санитарите, които ежедневно трябва да продоляват болката, страданието и да помагат на онези, които, чието близки са далеч. Те спасяват човешки живот и не само човешки живот. Те спасяват човешко достоинство. И тях трябва да пазим, за да ни пазят и те. И точно върху това се концентрираме. Точно за това Искаме да имаме запас от медицинско оборудване. Затова искаме да инвестираме заедно в изследванията. Затова искаме да направим общи, обществени поръчки. Затова сме създали и екип от най-добрите експерти от цяла Европа, които непрекъснато обменят своето знание, за да могат да спасяват човешки животи. Затова се отказваме от ДДС, от привноса на медицинско оборудване от трети страни. Това е голямо обещание. Всяко евро, което имаме, ще използваме по възможно най-добрия начин, за да спасим и запазим човешки животи, да защитим битието на европейците. Затова предложихме най-различни възможности да използваме бюджета в една спешна програма. Това означава 3 милиарда евро ще отидат там, където, от, където от тях има най-голяма нужда. Ще има пари за уязвимите групи, за тестове, за хората, които чакат в бежанските лагери, за медицинско оборудване. За това смятаме да вземем средства от европейските инвестиционни структурни фондове за борбата, за борбата срещу коронната криза. Това означава огромна гъвкавост. Независимо от иначе бюрократичните ограничения на съфинансирането. Този пакет, който ще бъде гласуван днес, ще даде възможност Европа да стигне своите граници. Същото е, когато трябва да отстояваме припитанието на хората. Европа и до сега е преживявала економически кризи, е, но никога до сега економическия живот е, не е, е бил поставен под ключ. Затова никой не е виновен, всеки се нуждае от помощ. Нужни са безпредседентни мерки. Е, така че най-сетне нашата економика да тръгне отново напред, колкото се може по-скоро. И тук също истината, истината е важна. Европа е, през последните 4 седмици направи повече, отколкото през първите 4 години от последната криза преди 10 години. През последните дни е, одобрихме схеми, благодарение на които 1 е, милиард евро ще бъдат е, отпуснати на харватските предприятия, повече от милиард на гръцките малки и средни, 20 милиона на португалските риболовци. Латвия, Естония, Белгия, Швеция не малко и не малко са примерите. За първ път в историята допуснахме пълна гъвкавост по пакта за стабилност и растеж – е, и благодарение на мерките взети от Европейската централна банка, е, можем да разчитаме на безпредседентно фискално и финансово покритие. Е, взетото миналата седмица решение на европейските министри на финансите ще осигури още половин милиард евро. Извинете, 500 милиарда евро на всички, които се нуждаят от тях. Европейската комисия е, предлага и нови схеми е, е, за защитаване на европейците от риска от безработица. 100 милиарда ще бъдат дадени разположение, така че държавите да могат да компенсират намалените доходи поради това, че работодателите е, не могат да плащат в пълен размер. Така хората ще могат да, да заплатят за жилището си, за е, храната на масата си, е, предприятията ще оцелеят. И на второ място, това е европейска солидарност по същество. Е, държавите членки, които могат, е, ще е, дадат гаранции така, че други, които не могат, да окажат подкрепа на най-пострадалите економически в съответната страна. Благодарение на, на което колективният отговор на Европа в финансово изражение превишава 3 трилиона евро е най- най-масштабният, най-масиран финансов отговор, който е познат до сега. Но знаем, че ще че е нужно повече, е, далеч повече, е, понеже е, проблемът няма да отшуми така бързо, а Европа утре ще бъде съвсем различна. Но аз съм убедена, госпожи и господа депутати, че Европа е в състояние да сътвори този нов свят, ако се върне и вдъхнови от духа на своите основатели – и аз бих искала да цитирам тук е, е, Ернесто Роси и Алтиеро Спинели, е, италианци, едни от бащите основатели на Европейския съюз, писали в разгара на миналата война от затвора на отдалечен остров. Когато всичко изглеждало загубено, те ни дали тази надежда. Цитирам – сега е времето да се отървем от е, е старото тегло, от, от, е, от всички стари нагласи, да се подготвим за новия свят, който ще бъде така различен е, е, в сравнение с всичко, което познаваме до сега. И, уважаеми приятели, такъв е днешният исторически момент. Е, е, момент да е, загърбим всички спорове и взаимни обвинения. Да се подготвим за бъдещето, да се опрем на всички свои предимства на споделените цели и ценности. И отправната точка тук Принципът е търсенето на устойчивост е, и социална, и економическа. Е, с, хор, с кораж, с доверие е, един в друг и солидарност един към друг. Ще са необходими масирани капиталовложения, за да осигурим економическо оживление. Говорим за фактически пореден план Маршал за Европа. Разполагаме само с един инструмент, в който доверие имат всички държави членки. Инструментът вече го има, той е ефикасен, прозрачен и се е доказал на практика. Е инструмент за кохезия, конвергенция и инвестиции. И този инструмент. Този инструмент е европейският бюджет. Това ще бъде корабът майка на нашето економическо оживление. По която причина Бюджета за следващия 7 годишен период следва да бъде съвсем друг в сравнение с това, което сме си представили, както казваше Спинели. Е, трябва да впрегнем европейския бюджет, е, е, за да стимулираме огромните капиталовложения, които ще бъдат необходими след тази пандемия. Особено през първите решаващи години от оживлението. Тази криза е различна, съвсем различна в сравнение с всяка друга до сега. Тя а, а, нанася непоправими щети на намиращи се в добро здраве предприятия. Е, и затова е, се е, нуждаем от новаторски подходи в рамките на, на следващия програмен период, за да задействаме економиката и се задвижим бързо към една устойчива, зелена, цифрова Европа. И по тази причина ние не само подкрепяме а и насочваме е, нашите предприятия днес към новата реалност. Не става въпрос за насочване към цифровите технологии, към а, е, инфраструктурите, иноваторските технологии, като а, е, триизмерния печат. Се възползваме от всички технологични възможности. Удвояване на усилията а, по стратегията за растеж. Да не забравяме и глобалното затопляне, особено в условията на ускорен економически растеж след пандемията. И тук трябва да се намерят подходящи капиталовложения за борба с климатичните изменения. В една модерна, кръгова економика, която ще намали зависимостта ни от е, климатичните промени. Но е, нови, нови са, нужни са капиталовложения е, в е, устойчиви е, технологии и економически отрасли. И това ще бъде от полза не само за економиката и за околната среда, а и ще намали зависимостта ни от снабдяване с суровини материали и продукти от в други части на света. И не бива да забравяме, е, че е, кризата е симетрична, но оживлението е несиметрично. Е, някои части от света ще се възстановят сравнително бързо, други далеч не толкова бързо. По която причина кохезията и конвергенцията ще бъдат по-важни от когато и да било до сега. Е, политиката в областта на единия пазар и на кохезията са двете страни на един и същи медал. Нужно е благоденствие и економически растеж из целия Европейски съюз. Уважаеми депутати, ето такава Европа, според мен, ще излезе от кризата. Европа способна да защитава живота и човешкото благосъстояние. Една по-устойчива по-зелена, по-цифрова Европа, способна единно да влага средства в бъдещето си. Е, това е пътят. Той няма да бъде нито къс, е, нито лек. Но ние ще вървим по него. Вероятно, кризата ще ни принуди да преосмислим всяка област на политиката, дори самата глобализация. В този нов свят обаче Европа ще трябва да запази своето е, е, е, единство през огън и вода. И аз съм убедена, поне съм свидетел на това, което вършат европейците днес, ние сме способни на това. Уважаеми депутати. Е, казва се, че е, слънцето изгрява по-ярко след бурята. Е, и ако днес застанем един до друг в доверие, кораж и солидарност, утрешна Европа ще свети по-ярко от когато и да било до сега. Да живее Европа! Много благодаря, госпожо председател. Сега преминаваме към изказванията на политическите групи. Това е възможност да се свържем с председателите на политическите групи чрез видеоконферентни връзки и искрено се надявам техниката да ни подкрепи. Това са нови инструменти, така че чудесна възможност да ги изпробваме. Гонсалес Понс, имате думата от НП querida ursula gracias por estar físicamente con nosotros. mientras dure la peste el parlamento. Е, е, парламентът така на краища не може да затвори. Не може да работи единствено и само дистанционно. Парламентът е съществен. Дейността му е съществена. Парламентът е болницата на демокрацията. Тук сме, е, но днес много наши съграждани се питат къде бяхме, когато всички се нуждаеха от нас. Можехме още по-рано да се съберем, още по-рано е, да действаме, по-единно да действаме. И затова наистина трябва да потърсим прошка. Европейския съюз Европейските институции не са виновни за пандемията, но са длъжни да реагират бързо и решително. За съжаление, не се оказаха на висотата на това очакване, по която причина наистина търсим прошка и поемаме отговорност за изгубения човешки живот. Не можем непрекъснато да, да, да сочим с пръст Китай. Проблемът е и тук и ние трябва да се постараем. В Испания още вчера научихме, че до 5000 смъртни случая е, не са били отчетени до сега. Е, какво ли още не знаем. Е, и за вируса, и за пострадалите от него. Този вирус е такъв, че не бива да разчитаме на най-оптимистичните, най-обнадеждаващите оценки. Напротив, трябва да се готвим за най-лошото. За това, че вирусът може да се върне е, през есента. Да, вакцина, но вакцина още нямаме. Е, нека да си помислим, да, да, да, да предположим, че в Европа всичко свърши добре, е, е, така, е, плати своя дял, така да се каже, обаче болестта може да засегне в тежки размери Китай, други части от света. В Испания имаме 18 000 смъртни случая, далеч повече е, като се има предвид, че населението на Испания е неколкократно е, по-малко от е, населението на Китай. А, и съответно трябва да се запитаме за отчетността в Китай. Научили сме цялата истина. Четирите, четирите коня на Апокалипсиса е, са днес. Става въпрос за пандемията, е, за популизма, е, за безработицата, за лъжата. И не можем да я караме както до сега. Господин председател, госпожо председател, единният пазар трябва да бъде наш приоритет. Много започват с споровете за пари, но повече така не може. Национализъм е и отстояването на национални интереси в Брюксел като първа и единствена задача на националните представители. И разбира се, да не забравяме, е, че този вирус е, не знае национални е, граници. И държавите не би трябвало да правят разлики, разлика между пострадалите по тяхното гражданство. Или днес, или никога трябва да се действа за да не излезе в края на краищата, че китайската диктатура е по-ефикасна от нашата демокрация. Е, проблемът е наш. Европеизмът може да бъде е, единен, обединяващ, може да бъде патриотичен, може да бъде етичен. Ако Европейският съюз не е в състояние да се справи с пандемия, засегнал целия континент, тогава за какъв за какво служи Европейският, е, Европейският съюз? Надявам се, впрочем, нашето тук единство в парламента да бъде пример за съвет. Милиони европейски граждани, милиони е, испанци е, са засегнати от, от тази пандемия. И нека не е, даваме основания на националистите е, е, и на популистите. Нека вирусът да не взема човешки живот и от глад, не само от треск. Ирачи има думата. Гарсия Перес, председателка на социалисти и демократи. Благодаря, е, господин председател Сасоли, госпожо председател Вондерлайн, господин председател Мишел. Първите ми думи тук трябва да бъдат за жертвите. Както и за тези, които днес все още е, живи са в е, болниците и се борят за живота си. И думи на благодарност за всички е, здравни специалисти и професионалисти е, в служба на живот а и у нези е, немедицински лица, които се грижат за сигурността, за е, търговията с е, продукти от първа необходимост и медикаменти. Да не забравяме, прочим, че мнозинството от тях са жени. Госпожи и господа, преживяваме решаващ момент в нашата история. Е, ударът е невъобразим е, и засяга и сигурността ни, и свободата на движение, е, ежедневието ни. И все още не знаем докъде ще стигне всичко това. Някои неща не можем да овладеем, но други зависят от нас. И е повече от ясно, че решенията, които вземаме днес, ще решат дали Европа ще бъде утре силна или гражданите и ще изгубят доверие в нея. Виждаме как отново се ширят и, и, и егоистични, и националистични, и национал-егоистични а, нагласи, но а, Европейският съюз а, не бива да се вслушва в тези гласове. А, би трябвало да работи в духа на солидарността. Е, да си спомним, след Втората световна война, опустошила е, континента, е, за да се възстанови Европа и благоденствието да стигне до всичко, бе създаден, между другото, и Съюзът и Европейската общност. И действително трябва да се опрем на, на, на примера, на, на вдъхновението на плана Маршал – е, нужна ни е една действителна стратегия на възстановяване, е, за да гарантираме европейското бъдеще. И сега следва да проявим амбициозност, да възстановим Европа на, на нова основа е, тази криза проявява, впрочем, сериозно социално неравенство. Е, и е, тази е, криза би следвало за пореден път да ни убеди, че е нужна обща, обществена политика в подкрепа на всички. Е, започнем от здравеопазването. Здравеопазването, което защитава е, е, човешкия живот в Европа. Но какво да кажем за онези, е, които са без работа, които нямат пари за, за поредния найем е, и най-сетне, поне в еврозоната, трябва да приемем всички механизми, е, така че тя да е, се справя с е, предизвикателствата на световните финанси. Е, предлагаме е, е, да се емитират облигации за економическо възстановяване а сега е моментът да реформираме економиката си и за да стане тя по-екологосъобразна и по-цифрова. Технологията, техническия прогрес трябва да бъде е, демократизиран, така че всеки да се възползва от новите технологии за работа, за, за образование. Виждаме днес колко деца, поради това, че не разполагат със средства, средства не могат да продължат да ходят на училище дистанционно, е, както е нужно днес. Е, и тези неща не са нови. Те отдавна е, са на дневен ред, като еврооблигациите още от кризата от 2008. Но днес въпросът е по-неотложен от, когото, от когато и да било до сега. Не можем да не се окажем на висотата на този исторически момент. Нека докажем покажем, че сме в състояние да постигнем съгласие. Е, както е, и тук е, между големите четири политически групи. Е, всички депутати следва да се отзоват на този е, призив и да застанат за за призива на Европейския парламент към комисията и съвет. Знаем какво е нужно, но е нужен политически кораж, за да го сторим. Нека да докажем, че сме на висотата на историческата си отговорност, че сме готови е, да преодолеем идеологически и национални различия и да помислим за общия интерес на всички европейски граждани. Нужни са неотложни мерки, както и средносрочни, така и дългосрочни. Всички тези мерки са нужни. Неотложните, за да бъде спасен човешки живот най-вече, но и за да се създаде е, е, една предпазна мрежа, е, за да могат да оцелеят економически хората. за да не се превърне здравната криза в економическа криза. И когато международната общност обединява усилията си в борба срещу пандемията, е прискърбно е, е, да станем свидетели е, на политиката, която провежда президента Трамп, лишавайки от финансиране Световната здравна организация. И в това отношение Европа трябва да, да, да се намеси. Трябва да направим така, проче, че всички страни, всички народи да излязат от тази криза по-силни е, по-устойчиви. Не може е, най-малко е, тази пандемия да поражда не, нови неравенства между европейците. Много от нашите съграждани днес са разочаровани от Европейския съюз. Но, от друга страна, това значи, че те, те се уповават, те имат доверие в нас. И тук ни се отдава възможността да докажем, че Европейския съюз заслужава доверие. Че при принципите на солидарност и справедливост не са празен звук и, и тъкмо сега е, трябва да се докажат те е, на практика. Е, парламентът отново призовава комисията и съвета да, да поемат своята отговорност. На държавните и правителствените ръководители казвам, нямаме и минута за губене. Това е нашата, вашата отговорност. Благодаря. Благодаря, госпожо Перес. А сега, господин Чолос, имате думата, моля.